не трябва да бъдем заслепени и трябва да признаем проблема или по-скоро истината, че много от проблемите на ромите са проблеми, които те сами си създават. Председателя, благодаря ви. С това приключваме тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е докладът на господин Фер... Фернандес за бюджетната прогноза, приходите и разходите за 2012 година, раздел първи парламент. Първо давам думата на докладчика. Господин Фернандес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на всички онези, които участваха в изготвянето на доклада и в неговото обсъждане, благодаря на докладчиците в сянка от всички политически групи. Този доклад означава, че бюджет 2012 за Европейския бюджет, е, парламент ще бъде бюджет, който е бюджет на економии в сравнение с предварителното предложение бяха съкратени 49 милиона евро. Позицията на парламента беше приета с голямо мнозинство. Ние казахме, че усъвременяването ще бъде свързано с инфлацията, а ние сме доста под тази стойност, което означава, че бюджет 2012 в реално изражение води до намаляване на разходите под 20% от функция 5, която е функцията, отнасяща се за европейските институции. От няколко години не сме стигали до този таван. Искам да подчертая също, че председателския съвет заяви, че като цел трябва да се поставим 22% ние ги достигнахме през тази година. Освен това, през 2012 ще има и економии на базата на принципа на доброто управление, економия, ефективност. Всички разходи ще бъдат оправдани. Променливите разходи ще подлежат на анализ на ползите и разходите. По този начин ще се реализира допълнителни економии и в етапа на прилагането на бюджета. Според мен всички институции трябва да положат усилия да спестяват средства. Тъй като маржа за функция 5, където са предвидени всички административни разходи за институциите, ще има излишък от близо 380 милиона евро. 100 милиона евро ще отидат за административни разходи, които ще бъдат прехвърлени към функцията за младежите. Що се отнася до достъпа до заетостта, именно това са хората, които изпитват най-много трудности. В те имат безработица два пъти по-висока в сравнение с останалите поколения. Това действаше в бюджет 2011 и ще остане за 2012. Стратегията 2020 е свързано с финансовите перспективи. В всички тези документи се предвижда отдаването на приоритет на младеща, тъй като има висок процент на отпадалищите от училище. 40% от а, хората до 34 години имат университетски степени. Всякакви изменения за намаляване на тези приоритети ще трябва да се преосмислят, защото младежите трябва да останат приоритет за нашия парламент. Благодаря. Сега започваме разискванията, започвайки с ораторите от името на политическите групи. Госпожа Холмайер от името на НП за две минути. Бюджета на парламента за 2012 година Госпожо председател, скъпи колеги, господин докладчик е изправен пред трудности. Затова аз смятам, че е добре, че в основни насоки се разбрахме помежду си да не увеличаваме много нашия бюджет максимум с текущия процент на инфлация. Е, смятам, че целта, посочена от колегата Фернандес за поставяне на приоритет върху младеща, е, е добра е, тъй като беше ясно, че за младеща трябва да се предоставят повече средства, отколкото от този момент, защото младите хора, които са без работа и се нуждаят от специална подкрепа, трябва да получат такава и от европейския бюджет. Затова аз смятам 100 милиона евро за едно добро начало. Смятам, че е добре, че докладчика осветлява и въпроса за сградите където ние продължаваме грижливо да пестим средства и да се грижим за нашите сгради. Средствата, които няма да бъдат употребени, ще бъдат употребени от парламента колкото може по-ефективно, са също по-низки лихви и няма да се правят разходи набързо към края на декември. Смятам, че е добре, че се стремим към изгодно финансиране на сградите. Що се отнася до Дома на европейската история, заедно ще следим за това бизнес плана да бъдат добре направени, що се отнася до строежа на сградата, това също да стане по най-изгодния економически начин. Благодаря за групата на социалисти демократите за две минути и половина. Господин Волон. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика за неговия подход към бюджета и към неговата идея, че парламента трябва да избегне сериозни увеличения на разходите за 2012 години. Ние знаем, че бюджета е намален с 4%, докато комисията с 1%, комитет на регионите с 2% и половина първоначалното предложение на бюрото, мисля си, че беше 5% и и с увеличението 2,3% е напредък. Лично аз бих искал да видя едно още по-малко увеличение и се надявам, че бъдеще ще можем да предложим план за увеличаване на спестяванията в бюджета на парламента. Но трябва да признаем, че вече има направени спестявания. Например, спестени с 1,3 милиона евро. Също така има спестявания от информационни кампании, от политика относно сградите, използване на канцеларски материали и други. Това са спестявания в общ размер 13,7 милиона евро. Смятам, че могат да бъдат потърсени нови възможности за спестяване, но все пак постигнах определено спестяване. Обаче остават още важни нерешени въпроси. Първото е предложение за 100 милиона евро от неразпределени резерви, които да бъдат насочени към политика за младеща, така както подчертай докладчика нашето изменение заедно с групи, ние казваме, че това прехвърляне на средства може да бъде обмислене, но само в съответствие с приоритетите на общия бюджет за 2012 година. За това е необходимо да се обсъди този въпрос преди да се вземе решение за това къде ще бъдат насочени средствата т.е. къде те ще бъдат изразходвани, ако бъдат пренасочени. Все още твърде, ран, твърде е рано да поемаме ангажименти. Също така за дума за европейска история. Това е една много добра идея, ако имаме много пари, но момента не е подходящ. Разбира се, трябва да имаме един по-добър бизнес план и трябва да спазим обичайната парламентарна процедура, може би по-късно тази година, така че депутатите да се изкажат по този проект. Смятам, че е важно Европейският парламент, както и при други въпроси, да взима правилни решения по собствения си бюджет и това да бъде ясно за обществеността. Важно е да взимаме правилни решения, тези решения да бъдат възприемани от обществеността като правилни. Благодаря. Господин Алвар за две минути от Алде. Благодаря, госпожо председател. Мога да се присъединя към това, което се каза. Докладчик и колегите са свършили добра а, работа. Парите не са всичко, но без парите всичко е нищо. А, това става ясно, когато говорим за економии. Всеки стиска това, което вече е, притежава а, и е, по, това, е, по този начин се възпрепятства е, намирането на възможност за нови е, економии. Е, така че е, е, е, това увеличение на бюджета с 2,3 и така нататък процента, колкото е инфлацията, е една е, битка срещу огледалото. Трябва наистина да намерим нов потенциал за економи. Е, Комисията по бюджета трябва да бъде снабдена с необходимата документация, за да се види къде има възможност за реализиране на економии и а не комисията да получава само предложенията на генералния секретар. Възможността за економии, економиите, които се реализират до този момент, се използват, но той премълча, че двете, две трети от тях ще бъдат трансферирани до 2012-2013 година, така че ние през следващата година ще трябва да решим какво ще правим с тези пари. Обикновените економии в това отношение отношение е добре, че малките политически групи успяха да се обединят и да убедят а, големите. че а, а, тези а, средства ще се инвестират в информационни технологии, така не, там ще, пардон, ще се реализират допълнителни економии. Сега останалите средства, които трябва да бъдат предоставени за младежки програми, ние просто не можем да бъдем против това предложение, просто трябва да се внимава, а, защото този въпрос няма нищо общо с този доклад. Този въпрос трябва да се третира в един друг а, доклад а, и не бива да се а, отдалечаваме от темата. А, въпреки това стана ясно, че не ни трябват повече пари, трябва ни повече повече бюджетна дисциплина, е дисциплина по отношение на разходите и смятам, че тук всички политически групи говорят, е, работят достатъчно добре заедно. Благодаря сега от името на групата на зелените, госпожа Трюпел, за две минути и половина. Госпожо председател, дами и господа, правилно е в тези тежки економически времена Европейския парламент заявява готовност за самоограничение и самодисциплина въпреки, че все още работим върху изграждането на нашата институция и сме натоварени с нови правомощия от Лисабонския договор. Присъединявам се към тези, които се изказаха преди е, мен, е, когато казаха, че предложеното увеличение от 5,4% е преувеличено и настоящото увеличение бюджета от 2,3% е по-добро. Е, Вярно е, че сме под текущия процент на инфлацията, но все пак ние увеличаваме нашия бюджет. Нека да наречем нещата с истинските им имена по отношение на дума на европейската история и това е мнение, което се споделя от цялата политическа е, група. Това е една инициатива, която ще помогне европейските граждани да се информират за историята след 1945 година, но въпреки това тази институция се нуждае от бизнес план и трябва да отговаря на определени условия, защото само по този начин може да получи финансиране от бюджет комисията. Когато а, а, Казваме, че през следващите години инвестициите ни е, ще бъдат в размер на 60%. Е, трябва да сме готови да реализираме економия, не непрекъснато да говорим за е, увеличение. Примерно, можем да се откажем от ползването на бизнес класа за полети под 4 часа и може, може да се откажем от служебните си автомобили да ползваме велосипеди, например, в Страсбург. Политически трик е това, което се казва за работата с младежите. Ние също искаме да се работим с а, младежите, но това финансиране трябва да дойде от бюджета на комисията, защото ако то се извади от бюджета на парламент, тази сума ще бъде взета от безопасността на храните или от някакъв друг важен сектор. Това ли е сигнала, който искаме да дадем на нашите граждане? Това решение е погрешно. Ние желаем нашите агенциите, които се финансират от нашия бюджет, трябва да разполагат достатъчно финансиране. Парите за младежите трябва да дойдат от бюджета на комисията. Благодаря. Грация. Благодаря сега за консерваторите и реформаторите, господин Бокруш, за две минути и половина. Лидерите в Европейския съюз живеят в заблуди и самозаблуги и тази сутрин бяхме свидетели на още един такъв пример. Лидерите на европейските институции казват, че финансовата криза е зад нас, но това е съвсем не отговаря на истината. В Financial Times вчера се пише, че Европа е изправена пред труден избор и всички случаи ще са необходими покриването на големи загуби. Банките в Великобритания и други страни ще пострадат в случай, че се стигне до бейл-аут. Бремето ще падне върху гражданите на Гърция, Ирландия, Португалия. Бюджета на парламента все още е висок Нека да сведем нещата до 1%, както е посочено от комисаря Лавандонски. Така Европейският парламент ще има по-голяма легитимност пред европейските граждани. Има множество неща, които могат да се направят за пестели на пари на дънакоплаците. Например, можем да спрем да пътуваме бизнес класа в Европейския съюз. Така значително ще се намалят разходите в случай, че става дума за пътуване по 4 часа. Също не са ни необходими мерцедеси. Тук в Страсбург можем да използваме обществен транспорт. Също за дома на европейската история, там не е необходимо да се харчат тези средства. Освен това, не е необходимо да е, имаме най-съвременните системи за отопление в офисите или IT. Можем да получим по-добро обслужване при по-малки разходи. Не е необходимо да имаме прекалено щедри здравни застраховки, какъвто е случая сега. Отговорното бюджетиране изисква премерени действия, особено във времена на кризи. Благодаря. От името на Обединената европейска левица, господин Порташ. Благодаря ви, госпожо председател. Ние, депутатите в Европейския парламент, имаме правомощия да взимаме решения за собствените ни заплати. Също така взимаме решение за това колко средства ще бъдат изразходвани за наемане на хора. Между 2000 2012 година ние решихме да си увеличим надбавките. Също така ние гласуваме за това колко пари получаваме за поддържане на административната ни дейност, също така както пътуване. Имаме абсолютни правомощи, абсолютна власт по всички тези въпроси. Затова искам да ви задам следния въпрос. Дали ние използваме тази власт или злоупотребяваме с нея? дали сме разумни или сме просто неспособни да устоим на изкушенията, които вървят в комплект с тази власт. Мисля си, че не сме показали особена мъдрост. Тук не става дума за цифри, става дума за политика и за морал. Този дебат ще даде възможност за много размисъл на онези, пред които се отчитаме. Аз не съм популист. Аз не смятам, че политиката е загуба на време или че депутатите в парламента трябва да работят при светлина на свещи. Чуваме доста подобна риторика в нашите страни. Затова трябва да сме много стрикни към себе си, когато взимаме решения, свързани с пари, особено когато тези пари, пари отиват в наша посока – мисля, че един депутат в Европейския парламент, който никога не е пътувал с бизнес класа, сега ще промени ситуацията, върши обратното. Ние не трябва да си позволяваме разточителство, но това, което е истинският залог е, дали сме достатъчно смели да гласуваме поне за замразяване на тези разходи. Как е възможно да има депутати в Европейския парламент, които защитават стрихните економически мерки в техните страни или намаляват на пенсии в техните страни, но когато става дума за пари, които отиват от тях на посока, те изобщо не мислят за економически рестрикции. Това е много потискащо. Председателя, благодаря от името на Европа на свобода и демокрацията, госпожа Андреасън за една минута. Благодаря. Увеличаването от 1,3%, което се иска от парламента, поставя под въпрос неговото чувство за отговорност. Когато разглеждаме различните пера, има между 50 до 100% увеличение в някои случаи без оправдания. Аз а, поисках в началото на тази сесия да се отложи гласуването по доклада на Фернандес поради неяснота, свързано с издръжката на Дома за европейска история и конфликт на интереси. Изглежда, че депутатите са готови да действат на тъмно, да раздават пари на дънокоплаците, без да задават въпроси. Вече попитах министър-председател на Великобритания да поиска намаление на целия бюджет на е, Съюза за 2012 и се надявам, че Европейският парламент е, ще реализира най-големите съкръщения. Благодаря. Благодаря. Сега от името на необвързаните господин Хартонг за една минута. Госпожо председател, какво може да се каже за една минута за бюджета за 2012 на парламента? Не е много, но все пак може да се каже нещо. Този доклад няма никаква визия, той просто изброява факти, които още веднъж доказват, че Европейския съюз не произвежда никаква добавена стойност. Тук е включен един безумен проект, Дума на европейската история. Разходите вече излизат извън контрол и комисията комисията по бюджета трябва да вземе решение за финансирането на този а, проект. Нито един друг парламент не би допуснал такова смесване на интереси да се получи, каквото имаме тук. Европейския парламент го прави. Господин Ламасур вчера обърна внимание на това, че той ще върне своя мандат а, и ние ще го помолим да направи това трябва да бъде спряно безразборното харчене, пилеене на пари. Искам да предупредя и нашите граждани да внимават. Благодаря. Е, следващите оратори, госпожа Матера, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, първо бих искала да благодаря на докладчика защото той е много балансиран в своето искане към генералния секретар и това, което комисар Левандовски помоли при намаляване на административните разходи на европейските институции. Посланието на парламента показва огромна отговорност, като разходите са под нивото на инфлацията. Надявам се, че съветът ще разгледа предложенията на докладчика за намаляване на разходите по функция 5, като ще се позволи изразходването на средствата от резервите за програми за младите хора. Много е важно да се насърчи, да се подпомогне заедостта на младите хора, защото в момента заедостта сред младите хора в Европа е на най-низко ниво за пръв път от много години. Необходимо е да се възроди економическия растеж. Това е нещо, на което разчитат младите хора. И по този начин те могат да получат и по-висококачествено обучение. Благодаря, господин Фарм. Fru ordförande, att Колегите, които са против Европейския съюз като цяло, съвсем естествено искат да ограничат и бюджета. Това не е странно. Те е, е, имат популистки причини за това. Ние обаче, които сме проевропейски настроени, мятаме, че когато става дума за нашите административни разходи, също трябва да преосмислим нещата. Е, в този доклад ние решаваме, че няма да приемем а, никакво развитие, което ще доведе до увеличаване на бюджета и ще постави страните членки под натиск, а, защото гражданите трябва да търпят всякакви мерки за економии. Ние трябва наистина този път да го направим. Трябва да намалим нашия собствен бюджет. Аз съм на мнение на доклад, че така и на другите, които се изказаха. Ние трябва да работим стратегически. Затова ние социал-демократите внесохме изменени, за да може за да поискаме а, е, дългосрочно, стра, дългосрочна стратегическа проверка на административните разходи на парламента. Исках да кажа още няколко думи за дума на европейската история. А, мнозина се запитаха, е ли задача на парламента да строи а, дом-музей на европейската история? А, кой друг обаче е помислил за такъв музей? Време е да се направи. А, той трябва да се реализира обаче прозрачно, трябва да се ограничават разходите и този музей трябва да се отчита на парламент. Социал-демократите, зелените и докладчика се споразумяха за най-важните моменти от изменението, което внасят, а именно да има един реален, прозрачен процес на взимане на решения за дума на европейската история. Да. Давам думата на двама колеги вдигат синия карта. Приемате ли? Uh, Аз имам въпрос към колега. Какво не му е наред с популизма, след като ние като парламентаристи сме изразители на волята на хората? Колега Хартонг, популизъм означава нещата да не се вземат достатъчно на сериозно, а да се реагира, да се мисли така да се каже с малкия мозък. Исках да кажа, че ние, които вярваме в Европейския съюз, трябва да поемем отговорност прямо да накоплатеца а, и да извършим проверка на разходите на Европейския съюз. Тези, които изобщо не искат да има Европейския съюз, е, искат да затворят и да ограничат всичко, но това не е отговорно. Това е популистко мнение. Е, благодаря, господин Порташ. Е, Обригат, президент. Ема Благодаря. Госпожо председател, имам следния въпрос към господин Фарм. Бюрото внесе предложение и очевидно този доклад ще доведе до определени спестявания. Но нека да говорим за изпълнението на бюджета за 2010 година. В сравнение с това виждаме 11% увеличение, т.е. 75 милиона евро малко е трудно да видим гората заради дърветата. Виждам, че има 33 милиона в повече за парламентарни сътрудници. Има 70 милиона за информационни кампании и много други разходи. Дали да продължавам? No, Mr. Portas, you don't need to continue. Не, може да не продължават. Аз като цяло съм съгласна с вас. Аз също искам да сме по-амбициозни. Не искам да имам увеличаване от 2,3%, но имаше компромис между бюрото и комисията по бюджети. За това точно ние предложихме изменение за дългосрочен стратегически преглед на разходите на парламента. Мисля си, че можем да успеем с по-добро управление, с с реални усилия да постигнем дългосрочни спестявания, мисля се, че можем да имаме много по-добра ситуация, що се отнася до административните разходи. Разбира се, ще изслушаме вашето предложение, господин Повташ. Благодаря. Сега господин Хагланд за минута и половина. Так, фру Виса, Vissa av de här sakerna vi nu diskuterar här това, което обсъждаме, е, е, е доста е, спорно. Дискусията е много оживена. Наистина трябва да проверим някои неща. Аз се зарадвах на това, което чух от колегата социал-демократ. Отдавна трябваше да го направим. Е, смятам този подход за най-мъдър. Сега тук хода на тази дискусия трябва да се запитаме кои са най-големите популисти. Има колеги сред нас, които ще спечелят първата награда за популизъм. А, ясно е обаче едно. Ние трябва да преосмислим, да извършим проверка на нашите разговори, а, на нашите разходи. Извинете, а, ние, либералите, отдавна сме предложили а, економии благодарение на нашите предложения успяхме да намалим процента, с който се увеличава нашия бюджет. Що се отнася до Дома на европейската история, аз не съм голям привърженик на този процес, но трябва да имаме предвид, че процесът е дълъг, започнал още през а, а, миналия мандат. А, а, и наистина трябва да гласуваме, за да могат онези, които искат да гласуват против, да го направят. Но аз не смятам, колеги, а, че ще спечелим, ако започнем да се измерваме по това, кой е популист и кой не. Благодаря. Давам думата на господин Ван Дален. Господин председател, в днешната економическа криза аз мятам, че е напълно естествено Европейския парламент да намали своя бюджет. Докладчика също се изказа в този дух, но това, което е направено, не е, е достатъчно. 2,3% не отговаря на това, което иска комисията. Тя иска 1%. Не отговаря на това, което иска съвета, които също искат по-малко увеличение и трябва да го направим. Трябва да реализираме економии. Това е възможно било е взето в миналото решението да се построи дом на европейската история, но това решение може да се промени. Нека да го направим. Нека да спрем тези проекти, които гълтат милиони. Всеки месец ние получаваме хиляди евро за а, общи разходи на всеки един депутат. Това също трябва да се промени. Трябва да се види какво се прави с тези средства и ще можем да реализираме дори по-големи економии. Благодаря. Давам думата на господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Мнозина говориха вече за заплатите и надбавките на евродепутатите. Ние гласувахме против сегашните финансови решения за парламентаристите от Европейския парламент, защото има почти двукратно увеличение на заплатите на евродепутатите. Трябва да има връзка между средната заплата в съответната страна и средната заплата на тези, които ги представляват. И прекъсването на тази връзка показва, че се увеличава и разграничението между тези, които представляваме и нас. Има важни политики, свързани с хората. Ние вземаме решения които ги засягат. Трябва да преразгледаме съществуващото положение. Мнозина иска да се реализират економии. Трябва да помислим как това да стане за европейските политически партии и фундации. Господин Морган, за една минута. Благодаря, уважаеми дами и господа. Въпроса за Разчетите за бюджета на парламента за 2012 показва колко необходимо е да ограничим разходите. Компромиса, който беше договорен, изглежда приемлив, когато намаляваме увеличанието до 2,3%, което е под прогрозната инфлация, т.е. реализираме економики. Ние сме доста под искането на Комисията по бюджета, именно институциите да увеличат финансовите си нужди само с 1%, както е казано и в съвета. Нека да оставим на страна въпросите, свързани с увеличението за момента. Може би това се оправдава с допълнителните правомощия, които имаме според Лисабонския договор. Искам да се спра на въпроса за дом на европейската история. Бяха споменати доста странни цифри във връзка с този музей, както по отношение на неговото създаване, така и за издръжката му. Мисля, че е нелепо в подобни времена да обмислиме инвестирането на десетки и десетки милиони евро за нещо, което има съмнителна полза. Благодаря, госпожа Вертман, за минута и 30. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Факта, че европейския проект, въпреки кризата, е, увеличава своя бюджет, той го прави много внимателно и това трябва да се е, изтъкне като факт. Най-важният принцип, който трябва да ни ръководи е економичното управление на средствата. Хубаво е, че сме възприели един курс на консолидиране и намаляваме командировките и мисиите. Аз подкрепям най-вече предложението на генералния секретар за продължаване на екологичната политика на нашия парламент. смятам, че е добре, че Европейския парламент възнамерява да се отчита на своите избиратели. Дома на европейската история е нещо, което се подкрепя а, от а, големи кръгове. А, би трябвало значително да се намалят разходите за осъществяване на този проект, а тези, които ще се направят, да се извършат много внимателно. Давам думата на господин Рубих за две минути. Благодаря, госпожо председател. За нас бюджета всяка година представлява предизвикателство. От една страна трябва да бъдем економични, от друга страна ефективно да използваме средства, с които разполагаме. Мисля, че в рамките на ефективността има още какво да се направи. Ще бъде добре ако създадем места за подаване на предложения за подобрение на бюджета, за да може депутатите да внасят своите предложения и по този начин да повишим ефективността на използването на средствата. От друга страна, Лисабонският договор ни натоварва с нови правомощия за изпълнението на подобни задачи в страните членки. Има министри, които разполагат с цялата си администрация мрежа за комуникация. Ние в Европейския парламент отговаряме за това да информираме населението за това, което тук се случва е, ежедневно, за решенията, които се взимат за гражданите. И новото правомощи, новите правомощи в областта на е, енергетиката, конкурентоспособността, социалните въпроси, екологията и така нататък, парламентът трябва да има достатъчно средства, за да изпълни тези свои правомощи. Смятам, че не не може общо да се говори за нещата. Трябва детайлно да се види къде има възможност за а, економиите. А, който смята, че ако пътуваме в, не в бизнес класа, в економична, ще ни реши проблема. Нека да смята, ние сме готови да направим всичко това. Всеки за себе си трябва да реши колко работа ще имаме, доколко ще общуваме с гражданите. Всеки депутат трябва да има свободата да вземе това решение за себе си. Благодаря. Давам думата на колегата Гайер. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Като слушам дебата за Дома на европейската история, явно има две, два типа депутати бюджетници, които водят днес дебата и е, гледат критично на този проект и друга група депутати, които намират този проект за е, напълно нормален. Лошото е, е че на огъня на дума на европейската история се върят няколко кашички. Дели Телеграф споменава днес няколко цифри казва, че реализирането на този проект е нараснало на економическата сума, е, астрономическата сума от 1700, 173 хиляди е, милиона паунда. Аз много бих искал да разгледам документите за разходите за този проект. Смислен ли е този проект? Да. По своето същество е добре да се покаже какво е направил Европейския съюз, европейската интеграция за живота на хората. Дали един парламент трябва да се занимава с музей? Не, не трябва. Социал-демократите имат две изисквания. Искаме да има бизнес план за този проект, искаме да знаем колко ще струва и издръжката и кой ще отговаря за експлоатацията на музея. И още едно трето изискване. Трябва да е, избегнем всякакво дублиране на разходите при покриване задълженията между дома на историята и информационния център. Е, колегата Йенсен. Jeg Я også gerne sige noget om е, det Що се отнася до дума на европейската история? Не е присъщо на един парламент да се занимава с музе, но аз мятам, че е, добра идея да създадем повече добри места за туристите в Брюксел. И дома на европейската история може да бъде такъв един елемент. И мнозинството от моята политическа група е положително настроено към дума на европейската история. Ние също така е, сме съгласни с социал-демократите, които смятат, че е необходима повече прозрачност е, по отношение на разходите, е, включително и на разходите за издръжка. Основната идея обаче е добра и аз изцяло я подкрепям. Само, че трябва да знаем какви економически задължения поемаме. Давам думата. А благодаря ви, госпожо Йенсен. Господин Кели. Е, Предполагам, че бюджетът в тези времена неизбежно ще бъде изключително противоречив, особено тук в Европейския парламент. времено трябва да се каже, че всеки имаше възможност тук да изкаже своето мнение и смятам, че това е една от силните страни на Европейския парламент. Всеки може да се изкаже мнението и да бъде изслушан. Сега за самия бюджет виждаме, че има тежка економическа ситуация и обществеността ще изтълкува неблагоприятно и може би по някакво основание всяко едно увеличаване на бюджета. Въпросът е, че има 2,3% увеличение при очаквана инфлация 2,8%. Европейският съюз трябва да работи в контекста на 27-те държави членки когато някои държави, особено моята страна, страдат много в момента. Сега идвам от среща с комисарен. Той беше много любезен към нас и очевидно в тази ситуация хората не могат да приемат каквото и да било увеличение, дори то да е по-малко от процента инфлация. Независимо от това, ние трябва да взимаме цялостни решения. Ние трябва да предвидим раст растежа, нарастването на броя евродепутати в резултат от Лисабонския договор. И накрая ще кажа, че всичко това ни води до едно изказване, което често чуваме от председателя Барозо, че е необходимо сериозно обсъждане както на собствените средства за Европейския съюз, така и евентуално на проектните облигации, защото колкото повече средства Европейския съюз получава независимо, толкова по-малко противоречие ще има. И като цяло смятам, че трябва да последваме линията, предложена от председателя Барозо. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Келе. Сега господин Гербранди за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз а, представлявам проевропейски настроената партия на Холандия. Аз наистина вярвам ужасно много в Европа и за това критично разглеждам всички въпроси, свързани с Европа, включително и въпроса за бюджета на Европейския парламент. В тези тежки времена трябва да бъдем много економични при изразходването на средства. Аз съм много очуден за това, че изобщо е планирано увеличение от, от 5%. Аз искам да... Много съжалявам, че той не е тук, а, и мисля, че трябва с много, а, трябва много внимателно да разгледаме всички разходи, да видим къде ще можем още да ги намалим и къде има потенциал за реализиране на економи. Искам освен това да ви призова. А, не давайте оръжие в ръцете на онези, които искат да разрушат Европа, защото популуса, народа, ще живее най-добре, ако има силна Европа. Е, Благодаря ви. Бих искал да поздравя докладчика господин Фернандеш и съм съгласен с казаното от господин Герапаранди. Този бюджет е много по-стриктен и отговаря на изискванията на съвета и на комисията. Ние сме под 20%, което беше джентлменското споразумение. Ние говорим за економии някои с политически цели, но смятам, че имаме общи приоритети. Всички евродепутати искат да се подобри законодателната дейност. Трябва да отговорим на новите приоритети, проистичащи от Лисабонския договор. Имаме повече зали, повече сигурност и охрана. Също така трябва да интензифицираме нашата комуникационна и информационна дейност. Ние трябва да гарантираме това, че също така спазваме спазваме споразумението за политиката относно сградите, но ние трябва да действаме отговорно. По въпроса за младеща. Това е един противоречив въпрос и така би трябвало да бъде, защото ние имаме нужда от млади хора. В моята страна безработицата сред младежите е 50% и 100 милиона евро няма да реш... те няма да решат проблема, обаче тези средства ще решат проблемите на парламента. Прехвърлянето на тези пари от функция 5 в функция 1 е доста противоречиво. Аз бих твърдял, както и някои колеги, че това противоречи на бюджетната процедура, но ние сме една постоянно развиваща се институция и трябва да отговорим на исканията на момента. Смятам, че няма нищо по-важно от преодоляването на безработицата сред, сред младеща и между другото ще гласувам за дума на европейската история. Благодаря ви. Господин, госпожа Манер, заповядайте. Благодаря за това увеличение благодаря ви. Смятам, че наистина увеличаването 2,3% е нещо по-защитимо, отколкото увеличаването от 5% и парламентът имаше възможност да се самокритикува бюджетната процедура. Смятам, че за нас е много важно да се стремим към спестяване на средства в някои по-дребни неща. Например, добре е да се спестява от почистващи препарати, но може би трябва да сме малко по-амбициозни, а не само да пестим от сапун. Преди една година Европейският парламент гласуваше за преобразуване или прехвърляне на юлската сесия през октомври. Тези, тези ежемесечни пътувания могат да ни помогнат да постигнем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 správa o odhade príjmov a výdavkov európskeho parlamentu na rozpočtový rok two thousand and twelve hovorí v bode seventeen Докладът, за който става дума, включва в член 17 и 18 дума на историята в Европа. Трябва да се съберат средства за финансиране на този проект. В точка 1 се предвижда резерв за непредвидени разходи. Сега не знам дали този проект може наистина да, да включва непредвидени разходи, но някои изказващи се казаха, че сме подценили е, средствата, които сме предвидили за дума на историята. Аз не мога да си представя, че за какво, за какво в момента а, трябва да, да, из, да, из, да а, хвърляме през прозорците такива суми. Нашите граждани ще кажат, че това е наистина разточителство на средства. Така че аз мисля, че е крайно време да помислиме. Госпожа Флашиков, една минута. Благодаря, госпожо председател. Сега е, има едно нещо, което искам да подчертая в доклада, а именно да се постигне по-голяма ефективност е, на европейските институции. Е, сега, по време, когато много европейски граждани гледат на страна Европейския съюз. Финансирането на Европейския съюз е нещо деликатно. Бюджетът е, трябва да отговаря на строги правила и е, трябва да се избягва всякаква злоупотреба и заради това трябва да се съсредоточим върху е, управлението на средствата или е, да се предвиди е, по-често използване на телеконференции, за да се осъществят економии. Е, трябва освен това да пестими хартията, за да опазваме околната среда. Разбира се, това не трябва да се отразява вредно на нашата работа. Сега давам думата на господин Давира. Аз бих искал да кажа, че ние работим в дух на сътрудничество и това сътрудничество даде възможност да се е, постигне споразумение между бюрото и комисията на бюджета е, е, който, е, които постигнаха съгласие за 2012 година за приходите и разходи. На първо време ни предложих 7,2% от спрямо 2011 година, но като в края на краищата се стигна до 2,3% според предвижданията. В края на краищата се стигна до 100 милиона за проектите за младите хора, защото това е приоритет на Европейския съюз за 2011 година. Това е нещо полезно за проекти за мобилността, образованието и за работни места за младежите. Надявам се е, през 2012 година тази процедура да продължи и да се управляват по-добре средствата във всички е, е, институции. Mm. Благодаря, госпожо председател. Е, бих е, искал да благодаря на докладчика за чудесния документ, който е изготвил. Всички изказали се до сега е, подчертаха слабостите и евентуалните разрешения, но смятам, че единственото правилно решение е да не се търсят индивидуални слабости, а да се заем с проблема в неговата цялост. Европейската сметна палата вече се зае с ревизия, с аудит, след което се установи, че е, са направени значителни економии. Радвам се, че се прие моето изменение и се радвам, че парламента а, е, а, е, така можа да погледне работата си отстрани. По този начин е, се постигнаха добри резултати, но както се каза, за бъдеще разходите трябва да се разглеждат по нов начин. А... Господин председател, предвид е, трудното економическо положение, в което се намираме и сложните, усложнените социални условия, трябва да използваме нашия бюджет по много ефективен начин. През е, 2012 година разходите на а, парламента ще се увеличат с 2,8, т.е. под а, а, дела на инфлацията. Аз смятам, че че трябва да, във, да въведеме системи за многогодишен контрол над бюджета, за да оптимизираме а, системите и, админи, и администрацията и да използваме по-ефективно човешките ресурси, за да можем да спестиме парите на денеконплатеца. Благодаря ви много. Сега приключваме приключихме с, 5 минутни, с едноминутните изказвания. Господин Фернандес има думата. Аз мисля, че разходите за всички европейски институции е, стигат до 6%. Е, няма бюджет за дадена институция, в която и да било държава членка, е, където има толкова нисък процент от националния бюджет. Европейския парламент от друга страна има нови правомощия. 27 държави членки е, е, са членове на Европейския съюз, когато е, влезе в сила Лисабонския договор. Може би ще има още нови 8 страни. Освен това Харватия скоро ще влезе в съюза и това ще увеличи до разходите. Е, което означава, че има реално намаление на бюджета, т.е. то е под е, процента на инфлацията. Е, независимо от каквито и да са инициативите на комисията, трябва съвета да ги приема с единодушие, но ние знаем, че трябва да се изпрати сигнал за това, че всички административни разходи са по категория 5, т.е. ние предлагаме 100 милиона. Това пред Европейския парламент няма правомощие да променя заплатите. Заплатите се усъвременяват на, по силата на предложение на комисията до съвета но предложението на е, комисията не е до 8%, 0,9% сега за усъвременяване на заплатите. Заплатите зависят също така и от статута на съответния член, е, т.е. Е, това се индексира спрямо заплата на съдя в съвета. Т.е. трябва да има одобрение от комисията, от съвета и от парламента някои предпочитат да не четат Лисабонския договор и, по, и съответния член от него. Господин Портас. А, а, а после гос, господин Фернандес, да, заповядайте. О, о, о колега Жамено Фернандес, sobre до dos Господин Фернандес, Относно въпроса свързан с възнагражденията за депутатите, парламента може да поеме една инициатива да се изготвят предложения свързани с това да се преразгледа регламента за европейските служители – По отношение на възнагражденията става въпрос за индексирането и адаптирането, мерки, които са предвидени и от самите правителства. Има други разходи, които са включени в това преразглеждане. Искате ли да отговорите? 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Актуализирането на възнагражденията, както и колегата Порта сказа, е нещо, което не е в правомощията на парламента. Разумно е в бюджета да се спомене, че трябва да, да се включат нови предложения, и да се променят някои разпоредби в регламента за европейските служители и най-вече член 74. Обаче това, което няма смисъл е да се правят изказвания в Европейския парламент, че трябва да се предприемат такива мерки, когато това не е възможно. Нека тези, които вкарват всички в заблуда, да ни чуят много добре. Благодаря, колеги. Сега приключи изказването. Утре ще гласуваме в 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е